посещението. Благодаря ви още веднъж, колеги, за този дебат. И сега веднага преминаваме към следващата точка, вече с която доста закъсняхме, така че благодаря на тези колеги, които проявиха търпение и изчакаха да започнем с тази точка от дневния ред. Това е точка 6. И това е съобщение за дейността на постоянния комитет по оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, известен като КОЗИ. Съветът внесе доклад съответствие с член 71 на договора, член 6 е на решението на съвета за създаването на кози през декември миналата година. На този доклад цели да бъде информиран на Европейския парламент чрез един преглед на дейността на КОЗИ за периода януари 2016 до юни 2017. Той също така съдържа прегледа на новия политически цикъл 2018-2021 година и оперативните действия. И тук е госпожа Ситарска, която представлява българското председателство. Добре е дошла, госпожо Ситарска. Госпожа Ситарска представлява българското председателство. И тя представлява също председателя на Конзи, който за съжаление не може да присъства днес. Госпожо Ситарска, извинявайте, закъсняхме. Из... И може би бихте могли да бъдете по-кратка. Sort of може би 5, може би максимум 10 минути да бъде вашето изложение. И след това да може да отговорите на някои въпроси. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден. Колеги, ще се постарая да бъда максимално кратка предвид това широкия спектър от дейности, които извършва Кози всяка година. Почитаме депутати на Европейския парламент, за мен е удоволствие и чест да ви информирам като председател на групата за подпомагане на Кози и заместник-председател на Кози за доклада. Днес бих искал да се спра върху два аспекта основните моменти в доклада и преглед на основните приоритети. Вие сте получили доклада и мисля, че всички знаете кои са основните резултати, констатации в този доклад. За това мога много кратко да представя съдържанието на този доклад. Както виждате от доклада, значителен брой дейности, свързани с стратегията за вътрешна сигурност, са сред приоритетите на Кози. Сред тях е и политическия цикъл за борба с тежката организирана престъпност, изпълнението на политическия на цикъл 2017-2020 година и подготовката на новия цикъл 2018-2021 година и подобряване на взаимовръзката между вътрешната и външната сигурност. Обновената стратегия беше една от постоянните теми в нашата дейност и това е отразено в доклада. Кози постоянно получаваше информация от държавите членки – във връзка с изпълнение на стратегията. Освен това, Кози започна средносрочния преглед. Що се отнася до тероризма, няколко мерки, свързани с борбата с тероризма, продължиха да бъдат приоритет. Това, например, са оперативните мерки в връзка с заключенията на съвета от 2014-2015 година. Също така очертани са някои ключови моменти в архитектурата на сигурност на Европейския съюз. Едни от примерите е тук подобряването на оперативната съвместимост между информационните системи за охрана на границите сигурността. След подготвителната дискусия, съветът на своето заседание през юни 2016 година одобри пътна карта за подобряване на управлението на информационните системи в сферата на правосъдието и вътрешните работи. На съвета по ПВР през март тази година министрите подчертаха значението на гарантирането на оперативната съвместимост между всички използвани за, целта, за целите на сигурността и информационни системи. Кози възложи проучването на експерти на 7 допълнителни проблема. С това по-специално се занимават работните групи по борба с тероризма и работната група по ВИС-6. Също така беше разработен един общ документ, който обхваща основните действия по борба с тероризма. В този контекст Конзи също така обсъди укрепването на сътрудничество. Председателят моли оратора да говори малко по-бавно, за да не затруднява преводачите. Да, моля за извинение, ще говоря малко по-бавно. Укрепването на сътрудничеството по анализа на заплахите от тероризъм. В тази сфера Кози изследва няколко възможни сценария, за да може анализа да бъде предоставен на съответните органи. Този анализ на заплахите се основава върху докладите на Европол – и също така е свързан с препоръки за политиката, които ще бъдат подготвени, когато председателстват съвместно с работната група тероризма, Европейската служба по външна дейност оформят окончателния документ. Що се отнася до политическия цикъл? Периодът през 2016, първата половина на 2017 година беше изпълнен с предизвикателства, включително и подготовката за цикъла 2014-2017 и също така започна вече подготовката на новия политически цикъл тогава 2018-2021 година. Кози на всеки 6 месеца и завършва преглед на политическите цикли и възоснова на получените доклади, включително и от Европол, Кози формулира препоръки за укрепване на дейностите и тази сфера. Политическият цикъл на Европейския съюз, тук е важно да се каже във връзка с това – че тук са много важни общите дни за дейност. Беше извършен ден по рационализирането и подобряването на ефикасността на тези съвместни дни за действия, предприемани от държавите членки, съгласувано с Европол. Ако мога да посоча някои от успешните примери тук. Искам да посоча, че през юни 2017 година беше извършен глобален съвместен дей, ден за действия в летищата. Той се отнасяше до покупки онлайн на самолетни билети с използване на откраднати или фашифицирани кредитни карти. 153 заподозряни лица бяха задържани 312 подозрителни транзакции са били разкрити и също така многобройни други престъпления. Конзи ежегодно предоставя стратегически насоки за планирането на тези дни за съвместни дейности и редовно предоставя информация на Европол за планирането и изпълнението на всички тези съвместни дни за действие. През 2016 Конзи постигна съгласие за дефиницията на тези дни за съвместни действия, нещо, което подобри тяхното изпълнение през 2017 година. Кози също така изира важна роля при предоставянето на стратегическите насоки по въпросите на финансирането, особено при разпределянето и определянето на приоритетите на средствата, насочвани към приоритетните проблеми. В доклада, както знаете, се говори за оценка от независима страна и резултатите от тази независима оценка бяха използвани за да може новия политически цикъл от период 2018-2021 да отрази резултатите от оценката. Бяха определени приоритетите за борба с престъпността и процеса на формулирането на тези приоритети започна през 2017 година възоснова на доклада на Европола, известен като СОКТА, анализ на заплахите, свързани с тежката организирана престъпност и тероризма. Кози постигна съгласие по следните 10 приоритета. Киберпрестъпност, трафик на наркотици, организирана престъпност, срещу престъпността, измами, свързани с ДДС, например вътрешна общност на измама с липсваща търговец, документна измама. Съветът своите заключения включи тези 10 приоритета в политическия цикъл 2018 година 2021 година. Освен това, през този период Кози постигна също така съгласие за заданието свързано с новия политически цикъл. Заданието включва основните характеристики, етапи и други важни елементи на политическия цикъл, емпакта, оперативните планове за действие и съвместните оперативни планове. Ако имате интерес, мога да ви предоставя информация и за другите сфери на нашата дейност – но само искам за сега да подчертая, че част от дейността на Кози през последната година и половина беше свързана с, с осигуряването на взаимовръзка между вътрешното и външно измерение, нещо, което е много важно за укрепването на сигурността в рамките на Европейския съюз. Да продължавам ли? Може би не казва председателят. Да, аз подготвих едно много подробно изложение за 15 минути, но ние бих могли да продължим с въпроси и отговори. Да, наистина, казва председател, всичко това е много интересно. Но, както виждате, за някои хора вече велик да е настъпил. Много ви благодаря за това изложение, господин Лопес Алгилар. Вие помолихте дум, да вземете дума. Нека да се обърна към представителите на българското председателство, представители на съвета. Нееднократно се противопоставяме против това миграцията да влиза в стратегията за вътрешна сигурност. Тоест, така се е, криминализира и опита да се протегне ръка на миграци... мигрантите. И също се осигурява възможност да се а, търси а, е, съдебно преследване срещу тези, които предоставят помощ и включително спасяване по море, защото точно това се случва. Е, в Испания има такива съдебни дела в Италия, също в Гърция, именно защото те предоставят хуманитарна помощ. Смесват се съображенията от стратегията за сигурност с въпроси на миграцията, включително и хуманитарни такива. Особено когато става дума, до решения, е, е, става дума за решение за миграционна политика. Може ли да коментирате? Господин Лопес Лагерар повдигна точно темата, по която исках да коментирам и аз, а именно е, свързването на криминогенна дейност с политиката за миграция – включително и за политическия цикъл 2021 година. Тоест, моят въпрос до голяма степен съвпада с този на господин Агилар. Там отговорниците се припокриват и е, господин Лопес Агилар отговаря за тази тема при нас. Нека да дам думата сега на госпожа Кенги. Е, la mia domanda è molto, sarò molto breve perché eh, non, non, ho, non ho capito bene se la protezione dei dati è un tema eh, che fa parte del... Един много кратък въпрос. Защитата на данните не можах да разбера покрива ли се от вашата дейност, ако е така, какво се прави по случая Кембридж Аналитика? Това засяга всички нас. в края на кращата въпрос на демокрация да не се засяга непрекосновеността на личния живот. Какво планирате по това отношение? Госпожо Ситарска, сега ако можете да отговорите на тези въпроси накратко. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко по въпроса за незаконната иммиграция и приоритетите. А, виждам, че и госпожа Спинели е искала да зададе думата. Извинете ме. Нека да й дам първо думата. Госпожо Спинели. Съвсем малко всъщност имам да добавя. Отново по темата незаконна миграция и това, че тези мигранти е, са поставени на една нога с е, престъпници, е, трафиканти и така нататък. Тук аз имам сериозни безпокойства. Когато хора идват от е, там, където се водят войни, те нямат начин да бъдат други иммигранти, освен незаконни. Така че трябва да търсиме и някакъв вариант на дефиниция. После въпроса на госпожа Кенге за защита на личните данни. Може ли да получим максимално конкретни отговори, ако обичате, за това, какви условия са формулирани при събирането на данни и спазват ли се правилата за опазване на личните данни? Така, значи ако може да отговорите и за връзката миграция, престъпление и Кембридж аналитика. Благодаря. По отношение на това какъв е обхвата на оперативния план за незаконна иммиграция. Тук е, става дума преимуществено за мрежите на траф... трафиканти на мигранти. И ние считаме, че трябва борбата за това престъпление да е, е всеобхватна и да се води на европейско ниво. Напоследък сме свидетели на много подобни престъпления и считаме, че трябва нашите усилия в това отношение да се консолидират. Става дума за криминални, престъпни мрежи, които вкарват незаконно мигранти и нарушават техните права. Много важно е как подхождаме към този въпрос. В последните години и съответните агенции и кози работят с много решителност да намерят правилния отговор на подобно предизвикателство. Не считам, че е възможно да има недоразумения по тази тематика. Трафика с мигранти е престъпление. Опасно, рисковано и, и нарушаващо техните права. А Що се отнася до препокриването на незаконната миграция и е, хуманитарната помощ, ние сме за това да има многостранен подход на оперативно ниво, Европол а, и изпълняващите план, а, двата плана обменят информация. Има общи дни за дейност, за действие, когато, особено когато има данни за случаи, когато се предполага, че има и случаи на трафик на хора и незаконна миграция. Преди е, да почнете с Кембридж аналитика, е, нека да кажа, че объркването проистича от това, че един от приоритетите бе формулиран като незаконна миграция. Това е което ние искаме да коментираме. От тук се създава объркване и то не е само объркване. Нека да ви изпратим един много, много едно сериозно послание, че това е сериозен проблем. Трафика на хора е, е престъпление, но незаконната миграция не е. Нека да бъдем наясно. Трябва да се помисли и за изчистване на терминологията, защото а, това явление е цитирано сред а, приоритетите за борба с, престъпността. Сега, ако можете да коментирате Кембридж аналитика. Благодаря. Нека да поясня първо от моя страна за мен. формулировката е борба с улесняването на незаконната миграция, т.е. става дума за борба с е, е, мрежите, е, които организират трафик, хората, които взимат пари и които дават възможност да се осъществяват опасни пътувания по трудни маршрути. Естествено, необходимо е да работим координирано в, е, за преодоляване на това явление, за експлуатиране на мигрантите и за е, прекратяване дейността на трафикантите. Що се отнася до защитата на личните данни, това не е конкретно част от работата на Кози а по-скоро един хоризонтален въпрос, е, хоризонтално съображение, което прилагаме върху всяки аспект от нашата работа. А по отношение на събирането на данни, има разписани правила на европейско ниво, включително директивата за полицейска дейност, която скоро бе прията и е, ние сериозно ги обсъждаме. Има и няколко е, заключения на съвет, на различни информации на съвета, за, свързани с, с е, това колко е, важна е защитата на личните е, данни. Така че е, законодателството в това отношение не само се изпълнява, но и е, се следи много отблизо от кози. По отношение на Кембридж Аналитика, този случай не е разгледан в Кози, а по-скоро в КАТ и съответните органи. Ние работим така по оперативните измерения на дейността, стратегическа координация от оперативно гледище. Така че конкретни казуси сами по себе си не се е, разглеждат. Ако ви интересува, това е по-скоро е, политическата рамка, в която действат съответните компетентни национални органи, а ние само следим и я отчитаме, кога, ако тя има отношение към оперативния то естество на нашата дейност. Благодаря. Много се радвам, че по един или друг начин вкарахме темата за Фейсбук и Кембридж Аналитика. Вероятно ще продължим да обсъждаме. Благодаря, благодаря и на екипа от Българското председателство. Благодаря, че ни отделихте време. Следващата ни точка, колеги, е предвидена за 17.45. Проекто е, доклада за посещението в Словакия е, съвместно с Комисията по бюджети е, в зала Ян 6Q2 е, в 17.45. 6Q2 доклада на делегацията за Словакия. Отново 6Q2, 17.45. Моля, отидете в тази зала, за да продължим.